Имаме докладчик за е, Европейския регламент за границите и граничния патрул. Това е Аржентини, който е директор по общите стандарти и процедури в държавите членки за е, връщане на незаконно пребиваващи в на Европейския съюз. Така че е, одобрени са е, тези номинации. Е, делегирани актове по изпълнение на 3 октомври Европейския парламент получи проект, е, решение на комисията за първата годишна програма за оценка за 2019, свързана с Шенген. С Циркулярно писмо, е, членовете на Либе бяха информирани е, на 5 октомври, крайният срок за реакции е 17 октомври 18. И така гласуването в крайна сметка ще започне в 11.30. Бъдете готови с картите си тогава. Стигаме до първата точка от дневния ред днес. За мен е удоволствие да чуем презентацията за доклада за мисията на ЕАЗО в Малта. Аз проследих на Твитър развитието на нещата там, докато бях на друга мисия, така че с е, е, удоволствие ще слушам това, което имаме да е, докладваме тази сутрин. Само няколко дни думи беше от голямо значение тази мисия за това да се е, спрем върху проблемите за прилагане на е, свързани с прилагане на законодателството по граничните е, държави членки. От Петър Дидър Мюллер и други ще чуем как действа агенцията. Тук е изпълнителният директор, е временно изпълняващ е, е, изпълнителен директор е, е сред нас. Той ще ни разкаже за работата на агенцията. И така, сега ще дам думата на господин Ато за кратка презентация за работата на агенцията. След това ще дам думата на делегацията за отчет за мисията. Госпожа Андерсън, тук ли е? Кой ще представи а, е, отчета за мисията? Тя ще дойде за целта. Мартина ще дойде. И така да започнем с а, е, а, е, изпълнителния директор на ЕАСО, господин Аду. Добре дошъл. Ако обичате, започнете с вашите уводни думи. Има и видеопрезентация. Благодаря, господин председател, почитаеми депутати на комисията. За мен е голямо удоволствие да бъда сред вас днес и да ви представя годишния доклад за положението с обежищата за 17-та. Това е референтен документ, е, който е, публикувахме е, още от... И се радвам, че първите е, печатни копия се получиха в е, тази зала. Както знаете, ние работим по статистически данни и участието, политиката на правителствата, е, както на европейско равнище, така и на национално равнище – това ни дава възможност да видим как функционира агенцията за, системата за обежища и е много ценно средство за нас да видим какво е подобрено, какво е, каква помощ е необходима за агенцията и къде да насочим усилията си, там където са най, има най-голяма нужда. Получихме реакция от различни национални администрации, съдилища, гражданско общество, Комисарията за беженците на ОНЕ също много помогна, за да се получи един обективен анализ на проблемите, свързани с е, системата за убежище от 2017. Е, с удоволствие трябва да кажа, че тази година получихме а, е, информация от 21 а, граждански организации, организации на гражданското общество. Сега няколко тенденции ще представя е, за 17-та година и съответно 18-та, след което ще маркирам наши наблюдения, е, свързани с ключови аспекти от е, Европейската система за убежище. За 17-та година. Първото, което заслужава внимание е, че над 700 000 молби са подадени през 17-та година. Тоест, 44% повече отколкото предходната година. Значи значително, е, по-малко, значителен спад в сравнение с 16-та. Е, все още е, сме малко над предкризисното равнище от 14-та година, но това, което наблюдаваме в първите месеци на 18-та, следващия, моля, е, че спада, тенденцията на спад продължава. Регистрирали сме 16% по-малко молби в първия семестър на 18, в сравнение с първия на 17. Това е, виждате, разликата спада от 16 до 17. Основните страни по происход е, от, която, от които са заявителите за е, убежища в Европейския съюз. 17-та година, пък и в 18-та все още, Сирия, Ирак и Афганистан са основните е, източници на тържещи убежище. Но пък е важно да се отбележи, че през 17-та година сирийските граждани над 800 хиляди, 8 е, е, молби подадаха, което е 17% по-малко от 16-та година. Това въжи и в е, сравнение, ако сравняваме цифри, това въжи и за афганите. През 17-та се забелязва увеличение от Грузия, Турция и Колумбия и Венецуела – Сега положението в различни държави членки. Надявам се, че виждате. Добре. Наблюдаваме следното. В половина на държавите членки броя на молбите е спаднал. Най-значителен спад се забелязва в Германия – тук мащабите също са свити в е, тази, е, на тази графика, но виждаме, че между 16 и 17 около половин милион молби е, са подадени, по-малко, половин милион по-малко са регистрирани в Германия. Тоест в Германия определено има тенденция към е, спад. Да се спрем на по-конкретни случаи. Например, във Франция молбите са се увеличили с една пета, като са стигнали около 100 хиляди. В Испания през 17-та броя на молбите почти се е удвоил поради е, венецуелците, е, които идват чрез безвизов режим. Следващия диапозитив. През 18-та, първото 6 месече, картината е доста сходна с е, малки изключения. А именно Франция, където все още има повишаване. Е, Испания и Кипър. Е, в Испания и Кипър също брой се увеличил в сравнение с през 18-та много остър спад се забелязва в Италия почти двойно по-малко молби през първото 6 месече. Следващия та графика. Сега е, как е, стоят нещата с е, чакащите отговори и решение молби? Тук виждаме броя молби, които чакат окончателно решение в Европейския съюз, както на първа инстанция, така и след апелативната фаза. Е, прави впечатление, че за първ път е, от много години е, броя на нерешените дела случаи е по-малък от преди, но пък близо милион молби все още чакат решение в системата, обща система на Европейския съюз. Ако се опитаме по-задълбочено да анализираме този е, тези данни, като сравняваме е, Евростат с ЕАЗО, данните на Евростат с ЕАЗО. Е, тук виждате броя на първа инстанция. Виждате спад, значителен спад. Но Ако включим и случаите, които чакат решение на втора инстанция, това е червената част от графиката, ще видим, че има ясно е, прехвърляне от е, задръстването от първа, е, струпването на молби, чакащи решения от първа, на първа инстанция се прехвърля на втора. Тези заявители, които е, чието молби са отхвърлени през 16-та, сега е, засядат в е, системата, апелативната система. Я за подпомага и съдища и трибунали от 13-та година насам. През последните две години засилихме подкрепата си, като увеличаваме броя на сесиите за обучение – е, съдебен анализ, насоки е, за така насърчаване, сближаването, конвергенцията в е, тази област. Тук виждаме броя на решения, постановени. Интересно е, че а това обяснява и защо има такъв спад на първа инстанция. Макар, че броя на молбите е по-малко с 14%, броя на решенията, които са взети през 17 та сравнение с 16 та е само 13% по-малко. Тоест, усилията в националните администрации все още са фокусирани в вземането на решение през 17-та. Виждате, тук фона е различен, различен вид решения са. 17-та, почти половината решения са положителни, включително е, статута на беженци е, с е, съответната защита. Ако погледнем 18-та година, следващата колонка, виждаме, че тенденцията е общо взето същата, като апелативните решения са спаднали малко – защото през първото 6 месече близо 40% са положителни решенията с постановяване на защита. Следващата графика. Това е последния преди да минем към по-общите на, така, изводи. Това е разбивка по страните по происход. Отляво виждате броя на взети решения, в дясната колонка виждате е, разбивка по вида решение Това отразява по различен начин е, броя на молбите. Сега да разгледаме крайните случаи. Сирийските заявители виждаме редица положителни решения. Броя на положителните решения е над 90%, докато за албанци, например, е, при албанците много малък процент е, е, молби са одобрени, са прияти, признати. Тук започнахме едни, едно пилотно упражнение с насоки за всяка отделна страна. Целта на тези документи е да се... Започнахме с Афганистан – Целта е да се стигне до общо разбиране на положението в Афганистан и на е, сока за отделните държави и членки, които да е, се отнасят по сходен начин към заявления от Афганистан, когато трябва да се вземат решения. Следващата графика. Тук е, обръщаме внимание някои ключови е, тематични аспекти. Достъпа до територия е, е, е предпоставка за процедурата за е, търсене на е, искане на убежище е, така молба може да бъде е, подадена само в националния орган на територията на страната в е, е, някои държави, в на Европейски, съюз, гражданското общество е, се намества за това се отразява на връщанията в няколко държави членки, което е докладвано от Агенцията за правата на човека няколко европейски е, страни, е, страни членки през 17-та продължават да използват е, граничен контрол по вътрешните си граници. Достъпа до процедура от друга страна също се предоставя чрез конкретни канали при определени критерии, разбира се. Става дума за европейските, членките на Европейския съюз и някои съседни това става по линия на програми за е, свързани с визови режим. Например, от 13-та година над 13 000 е, визи са е, издадени в Германия. Миналата година бе въведена в Белгия конкретна програма за сирийците, именно за да имат достъп от Турция и Ливан. Друга важна тенденция е регистрирането на молби. През 16-та, поради е, из, е, така голямото търсене на, на е, е тази процедура, много от е, заявителите трябваше да чакат доста време. Тук един от основните тенденции е интеграция, интегриране в, на същото място в много държави членки, на, е, на едно място е, прием и регистрация. Е, се осъществява на едно и също място, да се избегне е, ненужно бавене. Следващия за да можем да е, съобщим за нуждите за защита и правата и задълженията на заявителите, заявителите, разбира се, трябва да имат е, акуратна, достъпна и навременна информация. Все повече национални администрации е, използват е, модерни технологии, за да предоставят такава информация чрез социалните медии, чрез мобилни е, апликации Друг важен аспект е превода, който е от важно значение, за да се получи е, добра комуникация между заявителите и органите. Е, през 17-та година е, средно европейските страни, страните от Европейския съюз получиха заявители от 54 различни страни. В сравнение с 16-та, тази бройка през 16-та била 35. Тоест, е, все по-сложно става, е, става проблема с преводаческите услуги. Държавите членки все повече използват е, нови технологични средства за осъществяване на, на превод, включително конферентен превод. такъв е случая с Холандия и Гърция. Правна помощ също е решаваща в тази процедури. Е, наблюдаваме две е, е, различни тенденции. В някои държави членки виждаме консолидация и разширяване на правната помощ. В България и Белгия, например. В други държави членки има планове за намаляване на тази помощ, която се предоставя на заявителите. В Унгария, например. Следващия диапозитив. Ако се опитаме да маркираме някои основни промени в националните системи, виждаме доста законодателна дейност през 17-та година. В редица държавни членки, редица държавни членки допълват своето законодателство в Австрия, Белгия и е, Италия, например е, правят се опити да се запази е, така ефективността, качеството на процеса но в много държави членки се създават специални а, така, а, канали, а, по които се придвижат тези а, а, молби. В много държави членки се е, процедурата за основателни е, заявления е, се ускорява, но тази за неоснователни също е, е, цифровизацията, новите технологии се въвеждат и за да се подобри установяване е, самоличността на заявителите. това е на, при първата стъпка на процедурата, при регистрирането. Редица държави членки са увеличили човешкия ресурс в това звено в Гърция, Финландия, Люксембург, Словакия, включително набирането и на специализиран персонал, който да отговаря, да, да се грижи за конкретните нужди на заявителите. Сега списъка на страни по происход. От, виждате редица страни, през последните е, две години шест държави членки са, вели, е, са включили Грузия в списъка на страни по происход. Е, е забележително, интересно развитие, увелич... Е, увеличените инвестиции, и национални инвестиции за нови механизми е, за защита, като съответно се оттегля защитата от беженци или търсещи убежище, които не се нуждаят вече от такава. Относно приемането през 2017 година ставаме свидетели на намаляване на натиска, що се отнася до приемането на национално ниво и на европейско ниво. Много страни намаляват своя капацитет, затварят различни места за предоставяне на убежище в Белгия, Финландия, Люксембург, например. Освен това, се преминава към по-стабилни места за настаняване на беженците. В някои държави членки в южната част на Европа капацитета се увеличава. Испания, Италия, Португалия, например. Искам да наблегна на един парадокс. Скоростта на намаляване на капацитета за приемане – е свързана естествено с ограничените финансови ресурси и с намаляването на броя на молбите. От друга страна, натиска върху националните системи за приемане е, продължава да е голям, тъй като има ограничен брой места. И на някои места има е, по-голям приток. Що се отнася до дейността на ЕАСО, от 2016 година насам ние полагаме много усилия в областта на приемането и настаняването. Създадохме мрежа на национално ниво от е, органи по приемане. Там се си сътрудничат всички национални органи по приемането, осъществява се обмен на най-добри практики. Нещо много важно, освен това, публикували сме редица ключови документи с инструкции, свързани с условията за приемане, управление на спешни ситуации, насоки се дават по отношение на приемането на малолетни и така нататък. Опитваме се да увеличим в максимална степен качеството на приемане и настаняване в държавите членки. Трябва да се отбележи, че Приемането е основен компонент от нашите дейности е, по подкрепа към държавите членки. В е, Италия, Гърция, Кипър и България продължаваме да разгръщаме мащабна дейност. В България тя ще продължи още известно време. На следващо място мерките за закрила на децата. Естествено, много е важно да се наблегне на ранното идентифициране и е, записване на тези деца или малолетни. Ако това не се случи, ако няма ранно регистриране, децата могат да се укрият, да се превърнат в последствие в жертва на трафиканти Що се отнася до тенденциите, редица държави членки вече са развили специфични места за настаняване на малолетни, учитайки техните специфични нужди. Осигурява се защитена среда. Държавите членки продължават да подобряват своята дейност, що се отнася до оценката на най-висшия интерес на детето. Искам да кажа, че ние подкрепяме тези дейности още от нашето създаване от 2011 година в действителност. Какво публикувахме наскоро няколко ключови документа. За първи път публикувахме насоки във връзка с оценката на възрастта на кандидатите за закрила. Там имаме ясно очертана процедура за това какво трябва да се прави, когато се подаде моба за обежище от съответното лице. Имаме и наръчник с най-добри практики, нещо много важно за много национални администрации. В допълнение към практическото сътрудничество, ние работим много и с цел оказване на подкрепа на държавите на първа линия. Миналата година, например, подкрепихме изключително много италианските служби що се отнася до приемането на деца и малолетни. Обучихме правоприлагащите органи в страната за това как се защитава най-висшия интерес на детето и как се действа в спешни ситуации. Мога да говоря още много дълго, но така приключвам с презентацията. Благодаря за това, че ме изслушахте и сега ще е, отговоря с удоволствие на вашите въпроси, председателя. Презентацията ви дойде доста късно. Благодаря ви за това, че я направихте днес. Но в крайна сметка тя се оказа много полезна за колегите. Мартина Андерсън беше ръководител на нашата делегация. Тук са и колегите Ленарс, Ламбърт, е, други колеги присъстват. Нека Мартина да започне, за да ни даде информация. Ще се опитам да говоря накратко. Искам да благодаря на директора, на персонала на ЕАСО, искам да благодаря на секретарията и на е, представителството на Европейския парламент в Малта. Всичките допринесоха за добрата организация на нашата командировка. Знаете, че АСО продължава да се трансформира. Целта е тя да стане пълноценна агенция за предоставяне на обежище. Разговаряхме и продължаваме да разговаряме, знаете, за задачите на агенцията, правомощията. Говорихме и за реформата на общата система в областта на обежище с оглед и на заключенията на съвета от юни. Трябва да споменем и оставката на бившия изпълнителен директор в агенцията. Обсъдихме тази оставка, както и положението на другите висши менеджери. Благодарихме на директора за положените усилия. В рамките на командировката научихме много за работата на АСО, подкрепата, която тя оказва, информационния анализ, е, обучението в държавите членки, дейността на АСО в трети страни, подкрепата за така наречената адхок е, система на преместване. Мисля, че успяхме да говорим открито, успяхме да получим много информация, разговаряхме с висшите менеджери, научихме много за натрупания опит в продължение на няколко години от страна на АСО. Нека да кажа няколко думи за това какви са нашите тревоги. Те не са свързани с работата на АСО сама по себе си. Става дума за исканията на комисията – Понякога те не са в съответствие с настоящия мандат на ЕАСО. Разбрахме, че неотдавна комисията е поискала от ЕАСО да даде информация за евентуални безопасни трети страни, най-вече от Северна Африка, Западните Балкани, Украина, Турция се споменават. Това е изключително политически по своя заряд е, въпрос. Е, нещо подобно не отговаря на настоящия мандат на АСО. Затова бихме искали комисията да ни даде обяснение. Още една бележка с общ характер. Комисията продължава да изменя текста който току-що договорихме. Не се прави нищо по изпълнението. Оставаме с усещането, че сме част от някаква акция по повишаване на репутацията на някои служби. Не се прави много за подпомагането на хората на място обаче. Знаете, че идеята е АСО да може да осигурява оперативна подкрепа във всички фази. От медицинския преглед на кандидата за обежище до обжалването. Бюджет за нещо подобно обаче не е осигурен. Не са осигурени и достатъчно човешки ресурси. Смятаме, че агенцията наистина има нужда от квалифициран персонал, тъй като се предвижда и разширение на мандата. Напълно осъзнаваме, че трябва да се осигури подкрепа от агенцията тогава, когато една страна не е готова да се справи с значително увеличение на молбите за обежище, както се случи в Гърция и в Италия. Искам да благодаря на ЕАСО за подкрепата, която оказва. Винаги трябва да се стремим обаче да защитаваме фундаменталното право на закрила – не трябва да залагаме най-вече на връщанията. Предложението на комисията обаче ни показва, че то не е с акцент върху закрилата, а по-скоро с акцент върху връщанията. Знаете, че правим реформа в областта на APR и връщанията – От е, Европейската агенция EUAA се иска следното, цитирам. Да се предприеме бързо връщане в случай, ако има, в случай, че има е, отрицателно решение по молбата, край на цитата. Как е, да приемем нещо подобно? Това не отговаря на основните принципи в международното законодателство. Ние посетихме редица места, където се извършват операции по подпомагането. Бяхме на пристанища, бяхме и на едно летище. Видяхме как се подпомагат пристигащите призоваваме държавите членки да участват в следващата командировка в Малта. Тя ще е между 29 и 31 октомври. Разбрах, че някои колеги депутати са изявили е, интерес да участват. Искам да благодаря на Петър Нидермюлер, който е докладчик в сянка в областта на доклада за, за АСО. Питер Недермюлер е голям експерт. Той обаче не беше поканен като официален делегат в рамките на командировката. Дойде на собствени начала и той много помогна. Искам да му благодаря за това. Искам да благодаря на всички, които подпомогнаха за осъществяването на това пътуване и за написването на доклада. Благодаря ти, Мартина, за този подробен и честен доклад. Знаете, че съвсем скоро ще обсъдим предложението на комисията. Това е следващата точка в дневния ред. Петър ще говори. Той е докладчик. Освен това, беше докладчик и по предишното предложение. Естествено, ще дебатираме това е, предложение на комисията. Ще дам думата на директора на ЯСО да отговори на част от казаното. Искам обаче преди това да проверя кой иска да се изкаже. Петър, Ана, Биргит, Ерун. Много от тези колеги също участваха в това пътуване. Първо Петър Нидермюлер. Благодаря. Съвсем накратко в началото искам да благодаря на господина Дул и на неговия екип. Всички знаем, че ЕАСО изпадна в една криза. И вече беше описан отличния начин, по който ЕАСО се справя. И от презентацията видяхме, че ЕАСО прояви голяма ефективност, откакто избухна кризата. Това е важно послание за всички нас. На второ място, има нещо важно, което трябва да се подчертае и Мартина го спомена. Определено ЕАСО има нужда от повече персонал, не само повече средства, защото парите без персонал не означават нищо. Много е важно да се предприемат стъпки в тази посока. Важно да се подчертая още нещо, споменато от Мартина. Важността на обучението. Когато бяхме в Малта, видяхме една изключително впечатляваща презентация за това какво обучението в рамките на ЕАСО. От съществено значение държавите членки да участват в подобни обучения. И Накрая, във връзка с вашата презентация, господин Адо, пределно ясно е, че молбите за закрила намаляват. И то значително. Всички държави членки говорят за миграционен натиск и така нататък. Всъщност ставаме свидетели на много по-малко молби за закрила и на голяма политическа истерия. Нека да напомня още веднъж, че цялата политика за обежище на ЕС, за миграция, се превърна в заложник на политиците. Тук естествено не става дума в пряк смисъл за дейността на ЕАСО, но трябва да осъзнаем политическия контекст. Трябва да видим освен това статистическите данни и да осъзнаем, че положението по настоящем по никакъв начин не може да се сравнява с това, което се случи през 2015 или 2016 година. Нека да напомня на колегите, че господин Ленар също участва в рамките на това пътуване. Ерон, ти също пътува. Нека да ти дам първо думата на теб и тогава останалите ще се изкажат. Съвсем накратко, господин председател, както винаги. Що се отнася до тази командировка, тя беше много интересна. Благодаря на директора Аду и на всички негови подчинени за отличната програма. Както спомена Петър, всички знаем за кризата. Всъщност, когато отидохме там, не знаех какво да очаквам. Но от това, което видях, разбрах, че агенцията наистина си е стъпила здраво на краката. Тя разполага с отдадени служители, честни служители, големи професионалисти. Хората в агенцията доста скромно поискаха повече пари и повече човешки ресурси трябва да кажем, че те заслужават подкрепа в това отношение. Е, те полагат много усилия, от тях се изисква все повече и повече. Както каза и Петър, не става дума само за повече пари, става дума и за обучени професионалисти, защото е е изправена пред много предизвикателства. И като говорим за предизвикателства, може би аз останах с малко по-различно впечатление, що се отнася до натиска. Да, има по-малко пристигания и в медиите често се споменава, че натиска вече не съществува. Имахме и дебат в парламента. Неодавна каза се, че статистиката доказва, че няма проблеми. От друга страна обаче, вижте колко са случаите, по които още не е взето решение за 2017 година. Не мисля, че положението се е променило. На практика има още около 1 милион молби, които още не са намерили своето решение. Така че кризата е може и да, да, да е отминала, може да е с малко по-различен характер, но натиска върху системата за предоставяне на убежище в никакъв случай не е по-малък. И ние трябва да обърнем сериозно внимание на този проблем. Днес презентацията ясно доказа моята теза. Видяхте цифрите за 2017 година. Положението в областта на обежището е толкова променливо, че е много трудно да се говори за 2018 възоснова на данните от 2017. Може би трябва да изчакаме малко по-скорошни данни от 2017, да речем. Благодаря и ще продължим да работим с вас в бъдеще. Благодаря, Биргит. Благодаря. Два въпроса. На първо място, може би и в ответна реакция на казаното от колегата Ленърс. Той говори за новия вид натиск върху държавите членки. и Един на милион молби, които още е, не са намерили своето решение. Е, колко хора живеят обаче в Европейския съюз? Един милион наистина ли представляват е, натиск? Повечето от молбите са съсредоточени в две-три държави. Тоест има много други държави, които не са под такъв натиск. И точно в тези държави, в голяма част от тях, има голяма доза неохота да се работи по проблема с международната закрила. Има нежелание. Въпросът ми е свързан с презентацията ви. Бяха споменати и условията по приемане и настаняване. Казахте, че в някои страни те се подобряват. В кои страни това се случва? Колко моби за закрила са подадени в тези страни тази година и миналата година? И в какъв порядък точно се осъществява подобрението на условията по приемане в тези страни? Благодаря, Ана Гомеш. Благодаря ви, господин Аду, за това, че ни запознахте с всички тази важна информация. Фактите, които оповестихте, не съответстват на на, на това, което се злослови в общественото пространство. Казвате, че гражданското общество настоява за хуманитарни коридори и мисии. А това е нещо, към което ние сме съпричастни. при такива извънредни ситуации, като Сирия 2015 година и преди това, но при сегашното положение Сир, Сирия, Афганистан и Ирак са основните страни източни по, по происход. ЕАЗО не бива ли да се отвори и към други страни, като Йордания, Турция, Грузия, така че да не се налага да се от една страна да се чака толкова дълго, от друга страна да, да пристигат хора с нередовни документи или без виза, за да кандидатстват за а, убежище. Искам да попитам дали а, държавите членки продължават а, избирателно да подхождат към процеса за а, преместване. Знаеме, че това а, презаселване, това е ставало в миналото. А, ние взимаме само християни, само руси и така нататък. Да, извинявам се, че нямам възможност да изслушам а, отговорите ви, защото трябва да присъствам на друго а, заседание, но тук имам а, асистенти, които ще ви изслушат. Но да, много е важно а, да подчертавам, че това е лицемерно. Да се отхвърлят молби на някои е, кандидати за, за убежище и да се дава студ на беженец на такива, от които държавата има интерес. Благодаря. Да, ще водим а, дебати по предложението на комисията по-нататък, така или иначе ще дам сега думата на господина Ду да отговори на въпросите. Най-вече у нези, е, които повдигне е, госпожа Андерсън за делегирането. Извинете, е, за въпросите събрани от делегацията. И така, благодаря ви за въпросите. Благодаря и на делегацията за посещението, за командировката, която бе проведена. Не се случва често толкова дълги посещение, да, да посрещаме. Два пълни дни. Проведохме много задълбочени, задълбочени дискусии ние с интерес посрещаме, с е, отворени обятия посрещаме посетители, които, които се интересуват от нас, но обикновено хората идват и ни зариват с информация. Тук нещата стояха друго яче пълноценен обмен на информация всъщност се осъществи, който бе от полза и за нас, и за вас, надявам се. Сега, по-конкретно по въпросите ви ще отговарям за на тях в контекста на новото предложение на комисията също така. Вярно е, че а, не е наш а, мандат да оценяваме а, доколко е безопасно положението в отделни страни по происход. Но работата ни е в рамките на дадения ни мандат. Ползваме информация за страна по происход, но оценката не е наша. събираме тази информация от е, редица източници, които трябва да са надежни. И на базата на тази информация е, си вадим заключения за нивото на сигурност и безопасност. Искам да благодаря на членовете на делегацията за подкрепата. Е, опитваме се правим всичко възможно да, да възвърнем доверието в агенцията. И а, много положително беше е, посланието, което се отправи към нашите служители. А, това лято започнахме да изпълняваме един план за действие, с, а, който се състои от 53 мерки, който ще се изпълни до първото до края на първото 3 месече на 2019 година. Няма да навлизам в подробности обаче по това. Миналия месец в парламента а, говорихме за бюджетния контрол, а, но сега основната ни цел е действително да възстановим доверието и разчитаме на всички наши партньори, в това число и Европейския парламент. Също така възстановяваме капацитета си. За тази цел в момента не имаме нови служители. Е, човешките ресурси са от огромно значение за агенцията до началото на идната година. С 30% ще нарасне личния състав. Важно е да се има предвид, че е, че трябва да се докажем и ние сме наясно с това. Трябва да се докажем, е, че сме в състояние да управляваме допълнителния ресурс. В доклада ви се подчертава колко е, е важно да получим достатъчно и адекватни служители. Това е така, но имаме и други задължения, които са свързани с изпълняването на бюджетните ни задължения. В много кратки срокове се преобразуваме от един експертен център, в един експертен център с а, правомощие за действие по граничните райони. Разбира се, за това също ни трябва допълнителни ресурси, в това число човешки ресурси. И разбира се, трябва да демонстрираме, че оползотворяваме бюджетните си средства максимално прозрачно и ефективно. Сега по отношение на приема говорих за капацитет, а не за условия. повечето държави членки, при повечето държави членки е намалял капацитета, което допълнително увеличава напрежението. Има някои страни обаче, които са увеличили капацитета си, но те са малцина. Разбира се, е, в доста държави, като Испания, е, например, имаме повишение на е, броя на молбите, намаляване на капацитета от друга страна в Италия, например. Т.е. по различен начин са сложени нещата в отделните страни. По въпроса за обучението, да, действително то е от голямо значение. В своето изложение аз говорих основно за, за обежището, убежището, но разбира се, обучението е и част от а, нашата мисия. Още от самото начало, от създаването на ЕАСО, мисля, че можем спокойно да кажем, че към днешна дата ние сме школата в областта на убежището в Европейския съюз, както за а, чиновници, така все повече и съдии. Над 36 000 участници а, са преминали през а, нашето обучение от 2012 година. Това е доста сериозна бройка, няма нужда да, да обяснявам колко е важно да се уеднаквяват съдебните практики и административните практики в Европа, защото различни служби в различни страни работят по сходни казуси, така че се надяваме да се уеднаквяват все повече и повече практиките им. На последно място, хуманитарните коридори и евентуалното участие на АЗО в бъдеще в тези дейности. Външното обработка сега не мога да я обсъждам. Това е много деликатен въпрос. Има много правни аспекти. Той не можем сега да навлизаме в него. Това, което обаче мога да кажа в момента е, че действително смятаме, че нараства ролята на Азо в преселването. Това ще се прехвърли в ръцете на бъдещата агенция за убежището. Един пилотен проект в Турция започваме, където ще се създаде един център, който държавите членки ще могат да организират своите и мисии по подбор. В началото на 2019 година се надяваме да а, организираме, да проведем а, пилотното обучение по този проект. Надявам се, че с това изчерпих повечето от въпросите, които зададохте и ще спра до тук за сега. Благодаря, господин Аду. Както казах, ще се обсъжда предложението на комисията. Следващата точка е това. Има предвидени дебати. Още веднъж искам да благодаря на делегацията Четири командировки бяха организирани само от Либе а, и а, колегите, които се съмняват в ефективността на тези посещения, трябва по-внимателно да се вгледат в резултатите. Членовете на тези делегации са много опитни в а, съответните области и е важно, важно да, да има видимост на това, което се върши. Това е важно и за нормотворческия процес. Това бе една много успешна седмица, за което ви благодаря. Благодаря и на вас, господин Аду. Знам, че е, имате предвидени срещи с е, други колеги. Знам, че е много натоварен период за агенцията. И сега, представяне на, на предложението на комисията. Това е ця... част от е, пакета за реформа <clears throat> през юни 2017 година бе постигнато съгласие по този вариант на текста по време на Малтийското председателство. Комисията през септември внася изменено предложение това предложение обаче трябва да се чете в контекста на фона на предварителното споразумение от юни 2017 година. Затова нашата комисия реши да публикува и това предварително споразумение. Може да го намерите в, в набора от документи за днешното заседание. Реформата на обща, общата европейска система следва така наречения да ускорена програма и документите за сега се публикуват само на английски. Господин Нидер Мюлер, който беше докладчик по предното предложение, ще е, ще е докладчик и по това предложение. Ще му дам думата след малко да ни запознае по-обстойно с предложението за доклад от негова страна, но преди това ще изслушаме комисията. Господин Райан от Генерална дирекция Холм ще ни запознае с предложението. Имате думата, след това ще зададем думата на докладчика. Благодаря, господин председател. На 12 септември комисията прие един пакет мерки, три е, предложения и съобщения, които имат за цел да укрепят е, способността на Европейския съюз е, за управление на миграцията. Сериозен напредък е отбелязан, введени са по строги и ефективни а, мерки, но трябват до повече усилия, за да се справим с предизвикателствата пред Съюза. По-специално важно е да се стигне до съгласие за цялостна реформа на а, общата европейска система за убежището като подходът е балансиран по отношение на солидарност и отговорност. Основен инструмент е солидарността по отношение на, на, на миграционните потоци. Агенцията трябва да е в състояние да осигурява технически и оперативна подкрепа на държавите членки за по-добро управление на миграцията. Трябва да е в състояние да работи в още по-тясно сътрудничество с други европейски агенции, така че да могат заедно да, а, да откликват на нуждите. Затова комисията предлага тези а, целеви изменения по отношение на Агенцията за, бежен, за убежището. Агенцията ще има ясен правен мандат за всичките оперативни дейности, които ще изпълнява. Не трябва да има правни пречки за подкрепата на е, държавите членки, независимо от каква подкрепа имат нужда. Искам от сега да подчертая, че измененото предложение е изцяло в е, съответствие с политическото съгласие, което бе постигнато от законодателите миналата година и юни месец 2017 година по-специално. На базата на първоначалното предложение на комисията от предния юли. Новото предложение <clears throat> надгражда първоначалното а, с а, <clears throat> като сме взели предвид натрупания опит от последните две години, най-вече в Гърция и Италия. Трябва допълнително да разширим а, дейностите и техническата помощ, които агенцията предоставя на държавите членки. Целевите изменения в настоящото предложение, заедно с предложението което, предложенията, които бяха прияти същия ден за укрепване на границите и а, бреговата, бреговия контрол. Това са дейности, параметри, които са имат ограничен характер, те, на тях трябва да се гледа като допълнителни мерки а, към това, което вече е, е съгласувано. Сега по-конкретно какво предлагаме? държавите членки да се възползват от допълнителна подкрепа от страна на агенцията, така че да могат да обработват молбите за международна защита максимално кратки срокове. Агенцията да предоставя подкрепа по всичките е, е, етапи от процедурата, в това число определенето на отговорната държавна членка по регламента от Дъблин. Също така има възможност за административна подкрепа и на ниво обжалване, тогава когато държавата членка заяви такава подкрепа. Важно е да се да изтъкне също така, че тази допълнителна а, засилена а, подкрепа ще се предоставя по искане на държавите членки. Няма да бъде налагано това е на държавите членки. Окончателното решение за международна защита на всяка инстанция, всяка от инстанциите остава в рамките е, на националната компетентност. Естествено, подкрепата, която ще се дава, ще зависи от конкретните нужди на държавата членка и ще се следва съгласуван план за действие. Също така се цели по-гладко сътрудничество между агенцията и агенцията по границите. Двете агенции ще си сътрудничат, действията им ще им бъдат взаимно допълстващи, ще, ще има съвместни а, екипи за работа по, граници, по границите в отклик на нуждите на държавите членки. Също така се предлага а, развръщането на тези а, съвместни екипи не само в, а, в тогава, когато е възникнала конкретна нужда, но също и като превентивен инструмент. В съответствие с а, настоящата практика, която се прилага в Италия и в Гърция, също така предвиждаме а, цялостната координация на тези екипи екипи да се извършва от комисията и това е залегнало в измененията на мандата. Така се гарантира съгласуваност и економично ползване на, на ресурсите на агенциите. Всичките тези изменения съответстват на на, за регламента, предложението за регламент за агенцията за границите. Също така се предлага да се оптимизира управленската структура на агенцията, което съответства на рамката, прията през юли 2012 година за структурата на децентрализираните агенции на Европейския съюз. Нещо, което, сме, нещо, което предлагаме да се промени, е да се възложи на комисията да се предлага на управителния съвет списък на кандидати а, за избор на заместник изпълнителен директор. Така също се привежда в съответствие процедурата за избора на самия изпълнителен директор. Съответно изменение сме внесли и в регламента за другата агенция. Разширения мандат според поради е, обновения мандат им допълнителни ресурси 55 милиона годишно за периода 2019-2027, така че да могат да се е, създадат е, екипи за подкрепа със съответната техническа база и инфраструктура. Понеже доста въпроси е, вече бяха зададени в предния път е, госпожа Андерсън и господин е, Нидер Мюллер мога от сега да кажа защо също времено не сме предложили допълнително увеличаване на човешкия ресурс за агенцията. Първо трябва да кажем, че допъл... да, всички сме съгласни, че има нужда от допълнителни средства за агенцията наистина експоненциално се разраства през последните няколко години от към личен състав агенцията и това е нещо, което продължава и в момента. Но не преценихме, че е абсолютно необходимо сега да се предвиди допълнителен персонал, за да може да се изпълнява мандата агенцията. Затова е важно да си припомним, че допълнителните средства, които се осигуряват, в голяма степен ще се оползотворят за експертите, които ще са в състава на екипите за подкрепа по новия мандат. И накрая приветстваме факта, че а, ускорена а, програма а, решила вашата парламентарна комисия а, да да ползва за приемането на това предложение. Благодаря. Да, наистина. Сега имаме възможност да, да дебатираме по този въпрос, който е тясно свързан с предходния. Още веднъж виждаме защо мисията, защо командировката бе толкова важна. Е, действително има сериозен интерес е, към дейността на агенцията. Е, вече се вижда каква ще е допълнителната, добавената стойност. И сега Петър Нидермюлер, като докладчик имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че включихте в дневния ред тази така важна тема. Искам да благодаря и на комисията за това, че ни а, запозна с а, предложението си и за, и за неговото изготвяне. Както знаем, през май 2016 година комисията внесе заедно с други предложения и предложение за регламент за Агенция на Европейския съюз за убежището. Новото предложение имаше за цел да, да даде необходими инструментариум на а, агенцията да реагира, да може да откликва на предизвикателствата в областта, в областта на миграцията и бежанците. Като има предвид, че парламент винаги е бил на мнение, че агенцията трябва максимално скоро а, а, да започне да действа. Преговорите не бяха леки, но успяхме да постигнем а, политическо съгласие с съвета през лятото на 2017 година. Политическото споразумение е публикувано на сайта на парламента. Е, господин Мораес е, спомена това. Според нас политическото споразумение, споразумение продължава да бъде валидно и е, изключително съм отчуден, че съвета не е стигнал до компромис по е, това така важно досие. Комисията, предложението на комисията, е, да, очудваме. Не само се, отново се е, отваря работата по предварителното съгласие, но също се изменя съдържанието сериозно. Дават се нови задачи и дейности е, на агенцията, а те първо предстои да се водят преговори по регламента за, за, за убежището. Ам, не знам какво мисли комисията за формалния статут на, на споразумението. Ам, това е предварително споразумение от 2017 година, но ам, положението на мен ми е доста неясно, защото не виждам какви точно, какви намерения почива новото предложение. И според нас, предложенията на комисията за допълнително сътрудничество и помощ можеше да се свърши в рамките на предварителното споразумение, което вече е съгласувано. Както е ясно, както сме обяснили на австрийското председателство, ние, в това число и докладчиците в Сянка от различните политически е, е групи, не, не възнамеряваме да е, преддоговаряме предварителното е, споразумение. Това, това послание сме го, отправ, сме го отправили съвсем ясно с докладчиците в сянка. Нещо повече, предложението на комисията създава сериозни процедурни трудности за парламента, това е нещо, което не е взела предвид комисията. Така че е, въпросът ми е, консултирахте ли си вие с парламента по процедурата? Как ще се изпълнява тя? Какво да се, как да се действа? Разбира се, приветстваме увеличаването на бюджета на агенцията. Това е изключително необходимо, но, както вече съм казал и ще го повторя, а, наистина е, е тъжно, че няма допълнителни човешки ресурси, които да се предвиждат по предложението. И аз продължавам да вярвам, че увеличението на бюджета е, в е, този си вид е, няма да доведе до нещо особено смислено. И така, в обобщение не мисля, че че е, сме готови да стигнем до политическо е, съгласие на базата на това предложение. Съгласие, което вече бе достигнато през 2017 година и това е мнение, което се споделя от докладчиците и докладчиците в Сянка. Благодаря, Питър. Ще чуем и е, председателството на съвета, какво има да ни каже по-късно. По законодателните е, въпроси, разбира се, и по е, персонала, но да чуем преди това какво мислят докладчите в сянка. За НП господин Кел има да думата. Благодаря, господин председател. Наистина странна е тази точка малко в нашия дневен ред. Съгласен съм тук с Питър Нидермюлер. Спомняте си, че през юни 17-та в, по време на Малтийското председателство и съвета и парламента стигнаха до предварително споразумение за новата правна основа на а, е, тази нова агенция. От тогава е, бяха постигнати редица а, е, други временни първоначални е, споразумения за обежищата, Всички бяха блокирани и спряха, заседнаха в съвета. Сега комисията се присъединява към съвета и заедно е, допълнително бавят приемането на е, първоначалното споразумение да помислим е, по-сериозно. Комисията предлага нещо, което допълва е, друго предложение, което е, вече беше обект на временно, на предварително споразумение. Но нека да вникнем в, по същество в предложението. То сближава ли позициите на двата с законотвореца, с законодателя? Създава ли по-гъвкава правна база за новата агенция, така че да може е, по-добре тя да, да управлява новата система за реформирана система за убежища. Тя увеличава ли е, компетенциите и е, възможностите на агенцията и отговор на всички тези въпроси е ясно не. Според мен, господин председател, ние имаме споразумение – и доколкото зная, това беше първото е, досие по обеждата, което, до което стигна до първоначално споразумение преди повече от две години. Не знаем какво сега иска е, цели Европейската комисия. Не знаем какво иска и съвета е, не сме сигурни какво те искат да направят. Трябва да одобрим е, тази агенция за обежище. Трябва да го направим преди края на този мандат. Докладчик Капитър е Нидер Мюллер е, може да разчита на нашата подкрепа, да, да отстоява твърдо съществуващото споразумение и то без бавене. Благодаря. Да, благодаря много е, ясна подкрепа за позицията на докладчика. Надявам се, че е, председателството са го чули. Е, ние ще чуем какво има да отговорят на това след минутка. Сега да чуем останалите е, докладчици в сянка. Мартина, искаш ли да вземеш думата? О, ти си докладчик за ГОЕ. Аз също да кажа, че сме съгласни с всичко, което каза Питър наистина малко съм е, изненадена от е, това, че комисията е, не разбира ползата от това да има дългосрочно квалифициран персонал, който да работи по конкретна тема, особено е, такава сложна. И да прецени и да заключи, че макар, че могат да, ще разложи допълнителни задачи и ще задели за увеличен бюджет на агенцията, смята за ненужно да увеличи персонала, защото ще наема експерти отвън. Ясно е, че когато искаш да увеличиш собствения си експертен опит, аз съм е, сигурен, че комисията се опитва е, да го направи за себе си. И тогава напълно ще разбере какво, от какво се нуждае една е, агенция. Ние абсолютно отхвърляме тази идея да се възлагат повече задачи с увеличен бюджет но е, това да става чрез наемане на краткосрочни договори е, хора с някакъв опит е, отвън, които имат опит, може би нямат, е, имат и добри намерения, но не са е, е част от тази агенция. Е, и е, просто в момент, който договорите им ще бъдат прекратени, ще отнесат опита със себе си и точка. Така че е, се е, питам, е, комисията съгласна ли е, че е, текста на молбата, която е, постъпи от комисията е, по молба на е, съдокладчика по е, РАСО за възможно е, е, участие на трети страни. Нещо, което може би ще ме поуспокои малко, ако е, е ще бъде да чуя от вас не непременно да кажете сега, но да ни пратите е, екземпляр е, с това, което сте е, казали, отговори на Европейската, на ЕАСО, може би това в отчасти ще е, така отговори на някои въпросителни, които ние поставяме. Благодаря. Мисля, че е, разбрахте сърцевината, същността на позицията на докладчика. преди да дам думата на комисията, ще помоля представители на всичкото представителство да да, да каже нещо. Тъй като остават още два месеца, е, бихте ли казали какво се става с пакета най-общо, някаква допълнителна информация, която може да ни предоставите по е, конкретните законодателни въпроси, които постави докладчика? Ще е добре, ако може да го направите. Благодаря, господин председател, господин докладчик, Мюллер, дами и господа. Благодаря ви за поканата в комисията Либе и възможността да говоря от името на съвета. Благодаря и на комисията е, за това, че предлага коригираното си предложение. Е, то, получихме го още на 5 септември и благодаря за представенето в комисията също така. Сега да започна с и да реагирам на някои от изказванията тук. За нас, за председателството е, е пределно ясно също така, че измененото предложение на комисията стъпва върху, предишно, върху временното, предварителното съгласие, споразумение между парламента и е, съвета и ние нямаме намерение да се отклоняваме от е, съгласувания текст, е, който е, въпреки новия текст, който предлага комисията на 12 септември. Сега да ви информирам как работим с новото продължение на комисията на, на ниво съвет. При на пръв прочит на, на е, направихме първо разглеждане на това предложение на 25 септември в съвета. Е, тази седмица в понеделник, на 8 октомври, имахме второ разглеждане на, на е, е този е, текст, е, където е, излезахме с първите предложения за компромиси. Следващото заседание е е, ще бъде е, на 26 е, октомври сред правосъдие и вътрешни работи. Предвиждаме бързо да проведем тези преговори за, стига да има, така че ако има мнозинство, да получим мандат за преговори от така нататък. Аз е, се е, радвам, че е, Европейския парламент и комисията Либе възнамеряват да работят по това предложение по ускорената процедура и наистина очаквам да работим добре съвместно с докладчиците. Благодаря. Okay, nice. Да, това беше добре. Благодаря. Mr. Ryan, do you want to add to our um, general depression? Господин Райан, искате ли да добавите нещо към общия тук дух на депресивен, общо депресивно настроение? Да, мисля, че. Мисля, че въпросите е, бяха поставени много ясно. Въпросът с допълнителните тия ресурс, аз мисля, че отговорих на него. Не смятаме, че е непременно необходимо, предвид това, че в сегашното предложение, в, време, в предварителния текст се предлага е, персонала да бъде увеличен на 500 персонал на агенцията, което е значително увеличение в сравнение с сегашното състояние. Не смятаме, че се налага обаче, но отбелязваме си вашите съображения поставените въпроси от няколко депутати днес. Колкото до смисъла на това предложение въобще, това бяха въпросите, които господин Нидермюлер и господин Коелю маркираха. Аз само мога да повторя, че това са много целеви е, изменения. Те нямат за цел да поставят на масата отново най-деликатните аспекти по от споразуменията, които бяха, по които се постигна съгласие миналото лято. Тези промени могат да се въведат без да се докосват останалите по-сложни и деликатни въпроси. И предвид е, това, че първоначалното предложение на комисията е, бе направено през лятото на 16-та, от тогава натрупахме значителен опит, особено с помощта, която агенцията оказва в горещите точки в Гърция и Италия. И получили се от тези уроци, и, ние е, преценихме, че има нужда е, да доизчистим мандата. Същевременно е, трябва да направим така, че е, помощните екипи за управление на миграцията трябва да се е, е, раз, е, разпращат в най-широк е, диапазон, по-широк отколкото се споразумяхме с, е, с, е, преди това. Е, промените, които се е, предлагат, е, също се приемат е, някои други изменения в Агенцията за обежища е, също. И последния въпрос е бюджета. Няколцина от вас е, казаха, че допълнителен бюджет ще е нужен и това е едно от измененията, които е внесено в предложението на комисията предложението за информация от безопасни трети страни. Искате ли да отговорите и на този въпрос? За безопасните трети страни ЕАЗО е помолена и аз мога да го потвърдя да проучи възможността да се направи списък от възможни безопасни трети, кандидати за безопасни трети страни. Съвета поиска такова нещо. И разбирам, че в момента се работи по въпроса в ЕАЗО. Благодаря, господин Райан. Аз щях да е, направя, да обобща е, нещо, което да ни е, потисне още повече, но ако вие ти ще отговориш. Да, всъщност, може би и след твоя коментар. Ако някой друг иска да каже нещо? Мартина, само едно. Зная е, това, което каза комисията, е ясно, но ми се иска е, да получим информация точно по същество на молбата. Ако обичате, претете на депутатите е, как отговорите. Знае, че го потвърдихте официално. Тук е, не, не, а, а аз не иска потвърждение, а да се каже точно какво се иска от тях дали по имейл или е, всички имейли, които са изпращани е, е, пращани до службата за подпомагане на убежища, цялата кореспонденция, ако можем да, да видим. Да, ще се върна и ще ви дам думата пак, господин Райн да отговорите на въпроса, но сега, Питър, съвсем накратко, още веднъж да кажа, да благодаря комисията за отговор на и, на предложение, и за предложението. Ще се опитам да мина на, на немски. Радвам се много, е, че австрийско предателство е, е готово да продължи да води преговорите. Аз съм на ваше разположение, когато ви трябвам. Бих се радвал, ако максимално скоро стигнем до е, единно мнение, защото мисля, че всички в тази зала е, сме съгласни, че агенцията за обежище, Европейската агенция за обежище е един много важен инструмент в рамките на външната служба и мисля, че австрийското председателство ще получи нашата подкрепа, ако действа в този дух. Благодаря, господин председател. Mr. Ryan, on that specific point, uh, Mr. Mrs. Anderson raised. Господин Райан, желаете ли да отговорите на конкретния въпрос, който постави госпожа Андерсен? Да, нямам текста на изпратена молба, но предлагам да действаме чрез секретарията и на по-късен етап ще видим какво ще можем да ви предоставим като допълнителни подробности и информация. Аз ще проследа въпроса, казва председателя. Да, е, чух какво каза докладчика за... Но мисля, че на заседанието на докладчите сянка трябва да се е, допълнително да се е, анализират думите на комисията, да не говорим, че е нужен и политически консенсус, а всичко това трябва да се разглежда в контекста на целия пакет и целия комплект от дейности. Затова ще Виждам, председател, виждам че председателя, е, представителите на председателството така е, вдигат вежди, но ние всички го правим. Е, ние сме всички взаимосвързани. и Вие трябва да си свършите работата също. Така че на заседанието на докладчета Сянка трябва да се говори по въпроса в, този, в тази рамка, в този контекст. Трябва да разлежим нещата в пакет. Нека да видим тогава какво ще произлезе от това заседание, но от наша страна, от наша страна има не, така е, неща, които ни смущават в политическия подход. Но благодаря на, на председателството за работата ви по това досие. Ще се върнем на въпроса, след като проведат докладчите всяка заседанието си и ни докладат за резултатите. Благодаря за присъствието на, и отговорите на комисията и на е, председателството. Сега, колеги, е, предстои ни гласуване, затова трябва да сме точни. Да минем на шеста точка, която е, е се отнася до програмата Права и ценности. Тук ще чуем презентация по тази програма за периода 21-27. Както знаете, това предложение е, е, отразява целите на програмата и бюджета за периода, който споменах, както и финансирането и правилата за финансиране на Съюза в това отношение. Тази програма, заедно с програмата Правосъдие, ще е част от е, е, правосъдната опера от е, бюджета на Европейския съюз. Целта е да се засилва демократични общества. Докладчика е Бодил Валеро и аз с радост ще му дам думата. Тези, които не желаят да останат за тази точка, моля тихо да напуснат залата. Бодо, имаш думата. Благодаря. Служете си слушалките, защото мисля да говоря на шведски. В началото искам да благодаря на всички докладчици. Това е програма, в която се включват много различни комисии на парламента. Искам да благодаря и на различните органи и организации, с които работих. Страшно много организации е, се съгласиха да разговарят с мен. Срещнах си с представители на ИСАК и на Комитета на регионите. Каква е предварителната информация, която искам да ви дам? Положението в Съюза е изключително разклатено, ако мога така да се изразя. Нашите основи, ценностите, върху които стъпваме, се поставят под въпрос, игнорират се в много държави членки. Същевременно, гражданите нямат познания за това какви са им правата в Съюза и какво се казва в член 2 с фундаменталните принципи, залегнали в него. Ето защо през април тази година в парламента приехме една резолюция, в която поискахме нови средства, за да можем да окажем помощ на организации на гражданското общество, които се занимават най-вече с защитата на човешките права в Европа. Искам искахме това да стане на същото ниво, както това се прави и с организациите извън Европейския съюз, защото имаме сериозна помощ, която оказваме на подобни организации, които следят за работата на централната власт в трети страни, но това не въжи за европейските организации. През април беше прията тази резолюция, след това комисията направя едно предложение. Много благодарим на комисията за това. Увеличава се капацитета на съществуващите програми. Включва се сега въпрос за правовата държава, за основните ни ценности, само че не се предвиждат никакви нови средства. Това означава, че съществуващите програми, които така и така са недостатъчно финансирани, няма да получат никакви средства. И съответно ще трябва да заделят от средствата, с които разполагат, за да работят в една нова област. По този начин не се работи, обаче. Ето защо аз създадох своето предложение, наред с колегите и целта му е да се придържаме към това, което парламента поиска в миналото. Искам да кажа естествено, че много от докладчиците ме подкрепят, не всички естествено. Предложенията, които използваме за основа, засягат отчасти приложното поле. Кои се включват и кои не. Вече казах, че в тази ситуация стъпваме на съществуващите програми. Иска се обаче да се вмъкне и нещо ново и така няма да свършим нищо. Затова ние предлагаме да се включи нова точка в програмата. Точка, която изхожда директо, директно от член 2 и основните, фундаменталните принципи, които имаме в Европейския съюз. Предлагам освен това значително увеличаване на бюджета за да може това, което предлагам да стане реална възможност. Не можем да включим просто една точка други в съществуващия бюджет. Това би означавало, че съществуващите програми ще трябва да заделят от своите средства. Затова ние смятаме, че трябва да се предвиди цял милиард евро за съответния период, за тази нова област. Говори се и за насърчаването на ангажимент на гражданите и тяхното участие в демократичния живот. 500 милиона евро предвиждаме тук, 1 евро на гражданин. Ако мога така по-упростено да представя нещата. Около 40% от тези средства ще се предвидят директно за граждански организации не в други области, защото понякога има региони и общини, които работят по този въпрос а, в рамките на част от а, програмата. Важен въпрос за организациите на гражданското общество е достъпа до фондовете. Много малките организации или онези, които съществуват само на национално ниво, имат сериозни проблеми с това да управляват молбите. Бюрокрацията е много голяма, има страшно много изискванията, защо ние предлагаме да стане по-лесно за по-малките организации да се възползват от тези средства. Освен това, искаме те да получават подкрепа и за така нареченото базово финансиране, защото без него е много трудно да се работи. Има предвид, ако се разчита само на проекти и на пари за отделни проекти. Мисля, че ще пострадат другите програми, ще пострадат финансово, ако приемем текстове по силата на които по-големите организации ще получават парите и след това ще финансират по-малките организации. Много важен въпрос за да улесним живота на организациите, на гражданското общество е следния. В текста на комисията има някои елементи, но те не са достатъчни. Освен това, въпросът за националните точки за контакт. Той е много важен. Ние предлагаме всяка една държава да има такава национална точка за контакт, която да е независима. Какви са сроковете, с които разполагаме? Искаме да действаме относително бързо. Ще гласуваме на 10 декември до 27 октомври другите докладчици имат възможност да предлагат изменения. След това ще работим по компромисните изменения и мисля, че ще се радваме на добро сътрудничество в групата. Благодаря. Благодаря, Будил. Благодаря за положените усилия. Можем да преминем направо към изказванията на докладчиците в сянка. Първо от името на НП Михал Бони. All, благодаря ти, Будил, за проекта на текст. Благодаря ти за положените усилия. Мисля, че това предложение е изключително важно и мисля, че заедно можем да превърнем този портфел в нещо реалистично за прилагане. Три неща. На първо място, както знаете, когато допълнихме предложението на комисията с нашата резолюция. Между другото, отварям скоба. Благодаря за това, че приехте някои от промените, които предлагам в резолюцията. Та, в крайна сметка съм изве... в известна степен неудовлетворен, защото говорихме за това, че е важно да се подкрепят организациите на гражданското общество, особено на местно ниво, но мисля, че ние трябва да променим малко обхвата на предвиденото решение и би трябвало да положим много по-голям акцент върху малките организации на местна почва. Онези, които са отворени за диалог, които са отворени за това да практикуват наистина демократично а, участие и да учат на участие в демократичния живот. Това е много важно за бъдещето. На второ място имаме нужда от упростяване на правилата. Естествено, трябва да има прозрачност и отчетност. От друга страна обаче следва да видим какъв точно модел ще приемем, защото бодилти ти спомена за националните точки за контакт, спомена за големите организации, по чиято шапка могат да влязат малките. Дали така ще помогнем на по-малките организации? На следващо място, нека да осъзнаем, че когато говорим за тази програма, имаме три политики. Е, качество, участието на гражданите и програмата DAFNE, която е много важна. Става дума за превенцията, за справянето с проблема на насилието срещу жени, деца. Аз съм напълно съгласен с докладчика, че трябва да имаме отделен аспект, който да е посветен на ценностите на Съюза. Лесно е да се говори за организацията на дейностите, когато имаме отделно направление, насочено към организациите на гражданското общество. И на последно място, във връзка с бюджета, в нашата резолюция ние призовахме за милиард и половина евро за този инструмент, за тази програма. Сега анализираме някои програми, като програмата Инвестиране в хора, например. Виждаме, че Европейския социален фонд вероятно е на същото ниво. Средствата по Еразъм плюс нарастват отлично. Европейския корпус за солидарност и неговия бюджет нараства 200% растеж. Е, Съзидателна Европа същото нещо, други програми, същото нещо, децентрализираните агенции, за които ние отговаряме, също могат да се похвалят с растеж. Ако погледнем обаче тази програма права и ценности, имаме минус 8 в сравнение с предишни програми. Това показва, че има затруднения, що се отнася до финансовото обезпечаване. Аз съм съгласен с предложението на докладчика, средствата да се увеличат и то с много повече. Особено в сравнение с това, което предлага комисията. От друга страна обаче имам съмнение дали ще е възможно да се разговаря с колегите от комисията по бюджети по този въпрос. Вероятно ще трябва да обмислим дали тези средства, милиарди и половина, отделно за това направление ценности с най- най-доброто решение. Дали това е най-доброто решение? Трябва да се види какво смятат и другите комисии, най-вече комисията по бюджети. Естествено имаме време за внасяне на изменения и в заключение нека да добавя нещо. Много е важно да разберем колко е важно за бъдещето на Съюза да подкрепим организациите на гражданското общество – Нека да не забравяме, че има доклади на Агенцията по основни права, които показват, че сферата на действие на тези организации се свива. Тук не става дума за идеология, не става дума за политика. Много е важно участието на гражданите да се подсили във всички демократични области, които съществуват в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ти, Михал. Сега Сесил Киенджи от името на социалистите и демократите. Заповядай. Благодаря, господин председател. Благодаря ти, Клод. Бих искала да благодаря на докладчика, която е положила много усилия по този текст. Благодаря и за предложените изменения. Вече говорихме по измененията и по самото предложение. Няколко неща искам да заявя от името на социалистите и демократите. Ние сме внесли предложения, които се надяваме докладчика да подкрепи. Ние подкрепяме нейните изменения, смятаме, че програмата Права и ценности е изключително важна. Трябва да подкрепим, да укрепим концепцията за европейско гражданство. Мисля, че е много важно да премислим съответно как да доразвием тази концепция, това понятие европейско гражданство. Мисля, че би трябвало да разширим приложното поле на програмата права и ценности съответно и би трябвало да има отделно направление, посветено на ценностите на Съюза много е важно, естествено, да се направи и препратка към върховенството на закона, защото само чрез върховенство на закона гражданите могат да вярват в Европейския съюз. Необходимо е да подобрим и съществуващите направления в програмата. Какво имам предвид? Например, подкрепата за тези, които са станали жертви на насилие. Те трябва да получат по-добър достъп до правосъдие, освен това, те трябва да получат достъп до правосъдие, когато са станали жертви на дискриминация. Мога да спомена дискриминацията срещу ромите, например. Искам да кажа, че ще предложа и едно изменение във връзка с афрофобията, защото има много дискриминация срещу хората, които са от африкански происход. И тя се засила в цяла Европа. Искам да предложа изменение, както казах ще внеса изменение, което освен това ще цели премахването на част от бюрократичната тежест. Знаете, че малките организации са много обременени от бюрокрация, що се отнася до достъпа им до финансиране. Имаме нужда от повече социален диалог, повече диалог в гражданското общество, за да може бенефициентите да споделят ценен опит и практики. Що се отнася до националните точки за контакт, мисля, че предложението е много добро. Те много помагат на бенефициентите по програмите. Въпреки всичко, обаче, аз мятам, че имаме нужда от още по-голяма гъвкавост. В много държави членки вече съществуват подобни точки и подобни стратегии. Аз мисля, че би трябвало те да бъдат обвързани и използвани по по-добър начин. И трябва да разчитаме, освен това, и на по-добри практики развити и на други места. Вече разговарях с господин Бони по препоръките. Аз съм съгласна, че имаме нужда от повече средства. Аз съм изключително запален поддръжник на тази идея. Има толкова много предизвикателства пред гражданските организации, особено пред тези, които се борят с ксенофобия, потикване към омраза, екстремизъм и така нататък. Съответно имаме нужда от много повече пари. Това е програма, която според мен е изключително ценна. Тя може да доведе до увеличаване на сигурността, може да доведе до увеличаване на уважението за основните ни ценности, ценностите на които стъпваме. Ако гражданите се радват на по-голяма сигурност, това би било една много важна крачка напред. За това би трябвало да се прехвърлят средства от така нареченото споделено финансиране на програмите и тези средства би трябвало да отидат най-вече за справяне с дискриминацията. В всяка една държава, всяко едно лице, което е подложено на насилие, има право да получи и по-добра защита на правата. Затова това е изключително важно и би трябвало да имаме пълно зачитане на върховенството на закона. Никой в едно гражданско общество не може да бъде дискриминиран. Искам да благодаря на докладчика. Мисля, че в крайна сметка отправната ни точка е една и съща и мисля, че тази отправна точка е много добра. Можем да приключим работа преди края на мандата. Благодаря ти, Сесил. От името на ЕКР, господин Юрек. За моим се Много благодаря. Е, мисля, че първото нещо, за което трябва да вземем решение, е дали тези програми за които говорим, в крайна сметка ще допринесат за по-засилена дейност на гражданските организации или ще подкрепят някои типове идеология. Какво означава гражданско общество? Това означава дейност, е, дейност на човешки същества, която би трябвало да бъде подкрепена финансово. Не трябва обаче да подкрепяме, е, да подкрепяме извинете, конкретни идеологии или преференции. Затова се обръщам а, е, с една молба към Михал и към госпожа Валеро. Михал спомена една друга а, е, програма. Моля ви да уточните за какво точно говорите. Михал спомена домашното насилие. Искам да разбера дали възоснова на тази програма ще е възможно да се направи проучване на насилието, което съществува в рамките на хомосексуалните семейства, например. Искам да спомена и националното обединение на програми насочени срещу насилието. Възоснова на тази програма може ли да се направи проучване на насилието в хомосексуалните двойки? В Полша, например, дори либерални вестници, като газета Виборча, споменават за подобен проблем. Аз мисля, че този проблем не трябва да се загърва и за него трябва да се говори. Може ли, повтарям, тази програма да допринесе и за проучване, е, за проучвания, за научна дейност, е, за подкрепа на семействата, които са многодетни. Знаем, че много често многодетните семейства са изправени пред материални затруднения и те би следвало да бъдат подкрепени. Задавам много конкретни въпроси. Не искам да чувам е, следния отговор. Ами всичко може да получи подкрепа. Не, аз ви задавам много конкретни въпроси, свързани с много конкретни програми и очаквам съответно да получа много, много конкретни отговори. Тези програми включени ли са във вашите планове? Благодаря. Силви, you're the, you're the rapporteur. Благодаря. Силви, а, искаш ли да вземеш думата от а, името на Комисията по култура? Сте съдокладчик. Благодаря, е, аз ще представя е, колегата, защото тя в момента трябва да се изказва е, по същата тема в Комисията по културни въпроси. Мисля, че мястото на този доклад. Комисията по култура може по много удачен начин да допринесе към този доклад. Трябва да координираме действията си, за да е, разбира се, е, отговорим на въпроса за правните основания и това как е, това предложение за организиране на финансирането на гражданското общество, как може да се допълни този въпрос. Зная, че има промени така скоро направени такива изменения и допълнения, но е, мисля, че в дискусията ще е, трябва да задълбочим е, разискванията, за да е, прецизираме нещата. В е, Комисията по култура се засегна въпроса и за гражданството и е, според мен

Има изменения, които е, ще, е, освен измененията, ще, е, измененията, които се предлагат, ще ведат до дискусия по принципни въпроси, по които имаме различия с комисията, по които трябва да, се, да намерят своя отговор в, в институциите и в култура, и в Либе. Трябва да работим заедно, за да изясним тези въпроси, защото защото е, да докажем, да сме сигурни, че тази програма ще окаже съответното положително въздействие върху гражданите, гражданското общество и живота на, на функционирането на, на гражданските организации в гражданското общество. Ние подкрепяме е, е тази е, идея и ще е, дадем своя принос е, за нейното развитие в бъдеще. Благодаря. Да, е, и аз съм участвал в някои срещи по въпросите на достъп до финансиране за гражданското общество. Михал е, е, и някои от докладчиците в Сянка споменаха това във връзка с предложението. Достъпът може да бъде доста труден и а, тук се занимаваме с а, гражданско общество и дейността му на доста базово ниво. И поздравявам ви за свършената работа по това досие. Това наистина от полза за гражданското общество, за организациите на гражданското общество. Те виждат в нас съюзник, Господин Бони, искате да кажете нещо по това, което чухте ли? Благодаря. Колегата Марек ме помоли да, да отговоря в духа на диалога. Ако говорим за дискриминация, в най-различни ситуации, трябва да вземем предвид всички видове дискриминация във всяка група, без а, да си налагаме табута. Съгласен съм, че е, това е въпрос. Ако искаме да се борим с дискриминацията, с някакъв вид неприемливо поведение, трябва да сме максимално открити и да сме готови да, да разгледаме всички възможни дейности на всички нива. Разбирам, че някой може да търси нещо скрито във вашето предложение. Но съм съгласен, че, че трябва да сме готови да се занимаваме с е, всякакъв вид дейности. Тогава, когато те са свързани с европейските ценности, с е, опазването на европейските ценности, като например човешкото достоинство, правото на недискриминация и така нататък. Мисля, че ще намерим решение. Проблема е в това, че е, в сегашните програми и дейности има множество такива. Вие ги споменахте, те е, трябва да продължат да се изпълняват. Е, въпросът е в това, че искаме да подкрепим не само международните европейски мерки, на организации на гражданското общество. Не само някои организации, които са подкрепени и от правителства чрез европейски средства, но трябва да създадем това ново направление за подкрепа на местни организации на гражданското общество, защото а, те трябва да бъдат активизирани те подкрепят а, хората. Мисля, че в а, този дух а, трябва да водим а, диалог и да не гледаме нещата от идеологическа или политическа гледна точка. Трябва да, да гледаме от гледна точка на, на, на човека, на гражданите. Всичките граждани с всичките им проблеми. Благодаря. Джин. Искаш ли да, да се изкажеш? Уморих се вече. Не знам кой иска да отговаря на нещо казано, кой иска просто да направи изказване. В 11.30 имаме гласуване. След това Биргит. Е, и всички, които се изказват тук нататък, моля съвсем е, кратки да бъдат. Благодаря. Аз съм докладчик по становище в Комисията по заетостта ЕМПЛ, така че ще ви запозная с разискванията, които вчера проведохме там по това въпрос. Не сме гледали бюджета или подобни въпроси, защото очакваме там водещата комисия да се заеме с това въпрос. Все още не сме събрали измененията по моето становище, не са събрани още, но някои от въпросите, които бяха повдигнати, заглавието да се включи равенство, права, равенство и ценности може би да се добави нещо за, по въпросите за борба с дискриминацията, не дискриминацията, защото да, имаме директива за заетостта в тая връзка. Екоинет трябва да се финансира също от програмата. Това трябва да стане ясно, защото това са органи, които по закон а, изпълняват и, и защитават европейското законодателство. Също така, се изтъкна въпроса за работните места. Знаем, че че това трябва да се уреди а, в документа, да се промени а, чисто езиково някои формулировки, е, не citizens, а, граждани, а хора да се казва, за да няма съмнение за това кой е включен и кой не. е хора в, с а, материални затруднения. Друг въпрос, който а, бе повдигнат. Трябва да се подчертая, че а, че програмата трябва да действа в синергия с други европейски инструменти и, и, и фондове. Благодаря. Джин, благодаря, Джин. Силви, е, е само едно изречение. Няколко допълнителни въпроса имам. Е, но след Биргит ще ги формулирам за секунда. Ако искате и веднага мога. Добре. Прочетах че в приложение се описва дейностите, които са финансирани от фонда. Това вече не е в приложение, е влязло в сърцевината на текста. може би за мен така логиката подсказва, че е по-добре да остане такъв списък в едно приложение. И второ, създаването е, на е, форма на диалог между Европейския съюз и, и е, гражданското общество. Това трябва да има хоризонтален, генеричен характер този член за мен така търпи допълнително изясняване, ако ни обясните, ако обичате да обясните. И трето, говорите, е, става дума за независим а, орган ли? Е, може би аз не съм разбрала, но ще помоля за допълнително обяснение, ако обичате. Благодаря, Бергит, за търпението. Благодаря, господин председател. Не искам да навлизам в е, подробностите на предложението, само да кажа колко срамно смятам, че, че въобще се занимаваме с такова предложение тук в парламента. Факта, че говорим за това, е, а има е, програми извън Европейския съюз, които искаме да подкрепяме демокрацията, а сега говорим вече до, е, за програма в рамките на Европейския съюз. за съжаление, в, в много а, е, държави членки, дори тези, които не са най-така е, напред в а, е, дневния ни ред, на вниманието ни, а, виждаме, че а, са застрашени основни ценности на и неправителствени организации е, се застъпват е, за тях, е, а тяхната дейност, на тяхната дейност се пречи от някои правителства и въобще е тъжно, че трябва да се говори по тези въпроси въобще. Колкото до въпроса за дейностите, трябва да сме отворени откри, по този въпрос те може би варират в отделните държави членки, дори в отделни региони къде има нужда от помощ, къде има проблеми. Отново е, е тъжно, че няма достатъчно средства на разположение в тази област, колкото до сферата правосъдие. Колегата Бони констатира съкрещаване на средствата. Има и други области, като еразъм, е, Еразъм е, също не, не се е, разширява, се намесва интер програмата, а пък Еразъм се нуждае от повече средства. А също времено държавите членки се налага да изразходят повече средства за военни, за военни цели, за въоръжаване. Мисля, че това е така погрешна, е, погрешен подход. Е, после говорим, е, тук се говори да не се подхранват идеологични тенденции. Искам да разбера какво се има предвид под идеология. Това, което постави като проблем Юрек за насилие в клубове, в гей клубове, какво а, има предвид той. Тук също намирам идеологически а, привкус. Какво, намира, какво има предвид а, насилие между а, гей а, представители на гей обществото или срещу тях? А, тук влиза и въпроса за католическите, е, преимуществено католически е, е, градове. Насилие срещу жените, това е един феномен, който от хилядолетия съществува в нашите общества и няма така лесно да бъде преодолян. Но когато всичко това се вземе предвид, тогава може да говорим за права и ценности в нашето общество. Благодаря много, много полезни бележки. Бодил да отговори, за да направим една кратка почивка, за да си почине малко преди, преди гласуването. Моля съвсем накратко заключителни а, думи. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. Бяха повдигнати няколко въпроса. Първо, гражданството. Ние предлагаме промяна в заглавието. Това е въпрос, който се повдига и от много от организациите на гражданското общество, както и от местните власти. Те изразяват желание да се запази гражданството. Ние имаме думата гражданин, защото ако се говори за гражданство, си има предвид само гражданите на съответната страна, само че в подобни програми участват и други хора. Затова нашето предлаг... предложение е да се е, включи тази дума. Разбрах, че колегите ще имат е, предложения за изменения в тази връзка. Съгласна съм с Сесил, че афрофобията е много важен въпрос. Нямам нищо против тя да се включи. По отношение на конкретните мерки, мисля, че много от тях ще бъдат включени в работната програма на комисията съвсем скоро. Не е лесно да се включи всичко в законодателния текст. Вече поискахме организациите на гражданското общество да се включат в консултациите преди да се приеме работната програма на комисията. Редица колеги споменаха точките за контакт, дали това е добра или лоша идея. Има някои, които функционират много добре в рамките на някои програми и по-настоящем. Повдига се въпрос дали всички трябва да имат достъп до такива точки. Да, но точките трябва да са независими. Аз ще разгледам с удоволствие всички предложения за подобряване на текста или за влушаване на текста. Готова съм да обсъждам всички предложения, да се надяваме, че ще имаме един добър резултат в края и така приключвам. Благодаря. Uh, Благодаря. Благодаря на всички членове на комисията за, за, за загрижеността не става въпрос само за бюджетното предложение, ами и а, разискването по същество за а, гражданството, гражданското общество. Благодаря на докладчика. В 11.30 е гласуването. Моля да си приготвите е, картите. Кратка почивка и точно в 11.30 продължаваме. Благодаря. So, Е така, драги колеги, моля, подгответе се. Това казвам най-вече за, за, за местниците. Електронно ще гласува. Четири гласувания имаме четири теми. Едното по въпроса за Фейсбук е доста сложно досието, така че по-бавно ще карам първото досие, но господин Павел, почти всичко ще гласуваме по него. Просто да имате предвид. И така, ако сте готови, почваме с първото приемането на проекто становището за създаване на еврейски орган по труда. Господин Емилиан Павел е, докладчик иска ли да вземе думата? Не. Тук ли е? Не. Добре, пристъпваме към гласуването. 20 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 75-то изменение. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 76-то. Край. Отхвърля се. 77. Гласувайте, моля. Close. Край. Приема се. 78. Край на гласуването. Отхвърля се. 79. Closed. Край. Приема се. 80-то изменение. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. 81. Край. Отхвърля се. 7. Край. Приема се. Изменение 82. Край. Отхвърля се. Изменение 83. Край. Приема се. 84-то изменение и край. Приема се. Изменение 85. Край. Отвърля се. 86-то. Край. Отхвърля се. 87. Край. Отхвърля се. Осмо изменение. Closed. Край на гласуването. Един глас повече, отколкото трябва има от социалисти и демократите. Една карта в повече има. Добре, сега е наред. Приема се. 89-то изменение. Край. Отхвърля се. Девето. Край. Приема се. Деведесето изменение. Край. Приема се. Десето. Край. Приема се. 91. Край. Отхвърля се. 92. Край. Приема се. Извинение 11. Край. Приема се. 93. Край. Приема се. 94. Край. Приема се.

Отхвърля съм. Компромисно изменение 4. Край. Приема се. Сто и две. Край. Отхвърля се. 103. Край. Отхвърля се. 104. Край. Отхвърля се. 105. Край. Отхвърля се. 106. Край. Приема се. 107. Край. Приема се. 108. Край. Отхвърля се. 109. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 5. Край. Приема се. Изменение 112. Край. Отхвърля се. 113. Край. Отхвърля се. 114. Край. Приема се. 115. Край. Приема се. 116. Край. Приема се. 118. Край. Приема се. 119. Край. Приема се. 120. Край. Отхвърля се. 16. Край. Приема се. 121. Край. Отхвърля се. 122. Край. Приема се. 17. Край. Приема се. 18. Край. Приема се. 19. Край. Приема се. 125. Край. Okay. Приема се. Преамбюла. 22. Край. Отхвърля се. 23. Край. Приема се. 24. 24. Няма друг начин. Не можем а, на куп фон Бог да гласуваме. Трябва едно по едно. на, по тази точка. По това изменение приема се 25. И техниката се умори. Не е свикнала толкова интензивно да бъде ползвана. Край. Отхвърля се. 26. Край. Приема се 27. Край. Приема се. 28. Край. Приема се. 29. Край. Приема се също. 30. Край. Отхвърля се. 31.

Край. Приема се. 35. Край. Приема се. 36. Край. Приема се. 37.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

Отхвърля се. Компромисно изменение 2. Край. Приема се. 48. Край. Приема се. 49. Край. Отхвърля се. 50-то изменение. Край. Отхвърля се. 51. Край. Отхвърля се. 52. Край. Отхвърля се. 53. Край. Приема се 54. Край. Отхвърля се. 55.

Край. Отхвърля се. 60. Край. Приема се. 62. Край. Отхвърля се. 63. Гласувайте, моля. Closed. Край. Приема се. 64. Край. Приема се. 65. Край. Отхвърля се. 66. 66. Край. Приема се. Компромисно изменение 3. Край. Приема се. Седемдесет и първо изменение. Край. Отхвърля се. 72. Край. Отхвърля се. 73. Край. Приема се. 74. Край. Приема се. Окончателно гласуване поименно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 39 за, 7 против, 4 има въздържали се. Поздравление на докладчика. Okay, so now, colleagues, we... И така, сега, колеги, да преминем към гласуването на втория доклад. Това е минимални стандарти за мълцинствата в Европейски съюз. Роджев Нач е, е докладчика. Ако обича да вземе думата накратко. Или? И така. Е, готови ли сте? Компромис 3. Е, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Деведесет и четири. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 95, само втората част. Гласувайте по втората част. Край на гласуването. Приема се. Да, доста се бъбри в редиците НП, но нищо от това. Компромисно изменение 4. Компромис 4. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 177. 177. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Гласувайте. На 24-та страница от моя текст, казва председателя. Компромис 7. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Гласувайте. на 28 страница. Компромис 8. Край на гласуването. Приема се. 289. Изменение 289. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 9. Компромис 9. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. В е, съображенията компромис 1 гласувайте. 40 страница на моя списък. Гласувахте ли всички? Приема се. Компромис 2. Съображение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 76 Изменение 76. Край на гласуването. Отхвърля се. 82. Гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Да, трябва да внимаваме, защото тук разликата беше много малка. И така, окончателното гласуване. Окончателно гласуване, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 4 с 4, 4, 44 за, 4 против. Поздравление на господин Нач. Да, това беше хубав списък. Сега това досие е малко по-сложничко, малко по-бавно ще вървим. Това е предложение за резолюция за използването на данни на Фейсбук потребителите от Кембридж Аналитика. Благодаря на всички, които работиха по това трудно досие. Гласуването в пленарна зала ще е на 2 октомври, е, на, е, през октомври на втората сесия. Е, госп... Докладчика, от името на НП искам да дам едно разяснение в края на тази резолюция ще гласуваме за нея, но абсолютно е, няма да се съгласим с е, е, изменението, предложението за премахване на щита за защита на личните данни. Така че това да знаете, че да зная, че не обичате този щит, въобще не ви харесва, разбрахме го но вие сте много благород. Проявявате благородство и в крайна сметка ще гласувате за всичко. Много мило. Мисля, че това е позиция, която не заслужава да се дискутира, но, както казах, по-бавно ще, ще водя това гласуване. И така. Започваме с изменение 29. Отхвърля се. Изменение 30. Гласувайте. Край на гласуването. Извинение 32 за. А, а, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тридесет и три. Гласувайте. Не исках така да звуча покровителствено, просто е по-сложно това гласуване. 33. Гласувахте ли край на гласуването? Отхвърля се. 34. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 35. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 36. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 37. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 38. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 44. Извинявайте, колеги. 42. 42. Край на гласуването. Приема се. 44. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 45. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 46. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 48 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 49 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 51. Гласувайте. 51. Край на гласуването. Отхвърля се. 52 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 53 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 54 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 55 гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 56 гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 57. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 61. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 62. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 63 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 64. 64 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 65 гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 66 гласовете. Край на гласуването. Приема се. 71. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 72. 72. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 74 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 75 първата част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се втората част. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 76. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 77. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 78. Край на гласуването. Отхвърля се. 79. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 80. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 81. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 82. Гласувайте. карай още. Отхвърля се. 83. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 84. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 86. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 87. НП иска по 87 по именно гласуване. Гласувайте. По именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Браво, Аксел. 8-8. Гласувайте. Ето защо проверяваме всичко в тази комисия. Край на, на гласуването. Отхвърля се. 8-9. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 90. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 91. 91 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 92 гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 93 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 94. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 95. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 96. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 97 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 98 гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 99 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображенията е, едно. Позоваване. Значи от 3 до 7, от 2 до 6, от 2 до 6 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приемат се. Съображение 8 и 9. Гласувайте. 8 и 9. Всъщност не можем. Е, извинявайте. Всъщност можем 9. Край на гласуването. И двете Отпадат. 10 сега. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Не можем заедно да ги гласуваме. 13. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 14. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 16. Гласувайте. Край. Приема се. 17. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 18. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 19. 19. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 20. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 22. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 23. Гласувайте. Край отпада. 25. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 26. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 27. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 28. Край, е, край на гласуването. Отвърля се. И сега по именно гласуване по целия текст. Гласувайте. Прекратете гласуването. Прието е с 44, 10 против, един въздържал се. Благодаря за търпението. Още едно, е, още един документ. Ще гласуваме още едно гласуване. Колеги, нека да изгласуваме текста бързо и приключваме. Последният доклад, който ще гласуваме, се казва Хуманитарни визи. Докладчик е Хуан Фернандо Лопес Агилар. Преди да гласуваме, искам да го попитам дали иска да каже нещо. Моля ви съвсем накратко. Благодаря, господин председател. Наистина съвсем накратко. Гласуваме по доклад, който беше създаден с помощта на представители на много различни политически групи. Има и много компромисни изменения. Ето защо искам да благодаря на всички, които работиха по този доклад. Всички докладчици в Сянка, всички служители на административния персонал. Благодаря на всички за приноса. Той е наистина много ценен. Мисля, че този доклад ще осигури последователност с предишни позиции на парламента по много различни деликатни теми. Например, доклада Киенге Мецола, посветен на цялостния подход спрямо миграцията. Необходимо е да има предложения, които да са последователни спрямо предишни наши решения и се радвам, че сега ще можем да приемем една такава позиция по един изключително деликатен въпрос. Важно е да изпратим ясно послание към уязвимите лица, които имат нужда от нашата подкрепа. Нека да им покажем, че имаме готовността да поемем ангажимент спрямо от тяхното положение и оставаме последователни. Господин Бекер от името на НП също иска да каже няколко думи. Благодаря, господин председател. Редица колеги от моята група не следват моята препоръка да гласуват за този доклад. Съответно, искам да поясня, че решението да се гласува за идва в резултат на един компромис от името на АЛДЕ, докладчика се съгласи с този компромис, именно хуманитарните визи да не са задължителни за държавите членки. От друга страна, разбираме, че свързания с този доклад, доклад за преработка на визовия кодекс е променен благодарение на усилията на докладчика и на другите докладчици. Съответно имаме нови срокове, имаме нов крайен срок, ще можем да действаме бързо и ще можем съответно да приемем промените в визовия кодекс в рамките на настоящия мандат. Съответно ще започнем всички тристранни разговори още тази година. Да се надяваме, че можем да вярваме на този нов начертан график. Искам да благодаря на всички и приканвам всички докладчици в сянка да положат всички усилия, за да може този доклад в крайна сметка да се увенчае с успех. Благодаря, казва председателя. Има известни затруднения по това досие и по свързаните с него досиета. Нека сега да преминем към гласуването. Компромис 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 74. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 157. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега можем да преминем към окончателното гласуване. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 39 гласа за, 10 против, въздържали се няма. Поздравления за докладчика и за другите докладчици в Сянка. Благодаря на всички. Уважаеми колеги, благодаря ви за търпението. Днес гласуването не беше леко. Благодаря ви още веднъж. Гласуването приключи.